ние тук изобличаваме в Европейския парламент за втори път тази година. Благодаря председателката. Е, сега, е, преди да продължим, бих искала да поздравя с добре дошли на делегацията на външните работи на Мексиканския парламент, която е председателствана от госпожа Габриела Коевас, сенатор. Е, Тази делегация посещава различни европейски институции. Днес е, е осъществила обмен на мнения с Комисията на външни работи на Европейския парламент. Е, Бих искала от ваше име да поздравя с добре дошли колегите и да благодаря на колегите от Мексиканския парламент за посещението. Мексик Мексико е важен партньор на Европейския съюз и е важен економически партньор на международната сцена. Дами и господа, добре дошли! Благодаря ви. Е, сега ние продължаваме с изказванията. Сега ще чуем госпожа Келер за минута и 30. Отново е, се занимаваме с работните условия в Бангладеш. Наскоро разглеждахме отново въпроса за състоянието, в което работят, се намират хората и, и условията, при които работят. Системата на а, глобално разпределяне очевидно не работи добре. Нищо ново не ви казвам, но само говорим за това, а не действаме. Естествено, че правителството на Теш би трябвало да предприеме мерки за подобряване на условията на труд. Минималното заплащане е крайно недостатъчно. Синдикатите би трябвало да започнат да действат по-активно. Правителството трябва да създаде възможности за налагането на по-високи възнаграждения за работниците. Но и Европейския съюз не бива да бяга от своята отговорност. Има писмо, което 23 предприятия и най-вече работещите в тях са подписали и се обръщат към ръководствата на големите предприятия, на концерните, към правителството и компетентните органи в Бангладеш да създадат условия за безопасен труд, да създадат условия за по-добро заплащане на гражданите. Има е, предприятия, които се опитват по-коректно да действат. Те контролират доставките, които получават, е, контролират и начина по който е, е заплатен труда на хората. Социалната отговорност на предприятията е изключително важен момент и ние на всяка цена би трябвало да заложим именно на тази социална отговорност. В никакъв случай не бива да смятаме, че само като говорим за устойчиво развитие, нещата са решени. Не, би трябвало и когато се сключват търговски договори с определени страни, на всяка цена да се поставят и условия за контролиране на на условията на труд и безопасността на труда. Шок. Благодаря, госпожо председател. Кой не беше шокиран и отвратен от 1007 е, е, трупа на работниците под Бризент? Е, това всъщност ни напомня военно гробище. Те са загубили война, е, живота си е, не е в е, някакво инцидент, а в е, е, економическата война, която се води в основ заслуга на големите индустриални производства, защото беше унищожено производство в Европа, за да се експлуатират работниците в Бангладеш и на други места, които работят повече от 10 часа на ден за 30 евро на месец. И тук състраданията не са достатъчни. Економическата политика на Европейския съюз, господин комисар, е задължителна. Е виновна. Вие трябва да обърнете гръб на култа на добавената стойност на големите мултинационални компании за сметка на човешки живот. Вие трябва трябва да промените търговската си политика и да обърнете е, гърба си на онова, което правите и всъщност да предвидите ново сътрудничество, е, където ще има входни визи за Европейския съюз, като се вземе по внимание подобряването на сигурността, социалния напредък, по-доброто заплащане, както и възможността за трудещите се в Бенгладеш да се обединяват в синдикати и да се защитават председателката. Сега давам думата на госпожа Костингер за две минути. Благодаря. Ужасяващите катастрофи в Бангладеш са будят загриженост и хиляди загинаха. Това не е само семейна трагедия, това е трагедия за цялата страна. Защо е, трябваше да умрат толкова хора. Не бяха спарзени е, правилата. Тоест, правилата бяха наред, просто не бяха прилагани. Като реакция, около 40 текстилни търговци решиха да предприемат много важна стъпка, заедно с синдикати и неправителствени организации. Те се застъпват за подобряване на условията на труд и, на, и, безоп, и безопасност. Важно е европейските предприятия да работят в тези страни. Те е, трябва обаче да са посланици на Европейския съюз по отношение на опазване на човешките права. Чрез системата за, за общи преференции ГСП имаме възможност да задължаваме предприятията за повече отговорност, а и самите власти в съответните страни. Но отговорността носят и хората, които консумират продуктите, защото в крайна сметка, чрез своето поведение, те поощряват или не поощряват условията на труд в съответните страни. Трябва да знаем дали съответните продукти отговарят на стандартите на МОТИ ОНЕ. Има възможност за една такава информационна система. Една система, в която се гарантират честни цени и честни заплати. Това е нашата отговорност да създадем тази система. Нека я поемем. Госпожо Костингер, приемате ли синя карта? Има синя карта към вас. Добре. <coughs> Е, Благодаря. Госпожо Костингер, Имам въпрос. Е, това беше осъщаваща трагедия. Ясно, хиляди загинали. Ужасени сме. Но е, много неща се случват тук при нас. След седмици ще сме забравили тази трагедия. Трябва да предприемем необратими мерки, за да не се повторят такива трагедии вече никъде по света, не само в Бангладеш. Става дума за условията на труд. Няма сигурност, няма безопасност. Физическата сигурност на работниците не е гарантирана. Непосредствено може да привлечем под отговорност мултинационалните предприятия. Трябва да им наложим санкции и то големи санкции. Вие за такава мярка ли сте? Мисля, че въпросът се отнася до дебата, който водим вече един час. Естествено, условията на труд трябва да се подобрят. Катастрофите в Бангладеш и Камбоджа се случиха не защото няма правила и разпоредби, а защото те не се прилагат на място. И държавите членки и предприятията могат да упражнят натиск. Както казаха и преждеговорившите, не са само ефтино произвеждащите предприятия и ефтино продаващите предприятия, маркови предприятия също произвеждат на много ниски цени в тези страни. И тук може да упражним натиск. Колегата Морейра. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, преди няколко месеца Както вече многократно бе казано, станахме е, непреки свидетели на трагедията в Бангладеш. Подобни трагични инциденти имаше и в други е, случаи и на други места в страната. Е, много хора загинаха е, и е, семействата им се намират в плачевно състояние. Е, подобни фабрики, които не предлагат безопасни условия на труд. Има на много места в страната. 5000 са фабриките в текстилния сектор. Е, правителството вече е започнало с е, подготвянето на планове и програми за е, различни мерки за подобряване на условията на труд, но тези мерки трябва да станат реалност. Те трябва действително да допринесат и то по един много бърз начин за подобряване на условията на труд и на безопасност. Европейският съюз не може да гарантира общи преференции на Бангладеш при това положение. Има случаи, в които други страни са непрекъснато ощетени, системно ощетени, именно поради практиката на големите предприятия в Бангладеш и в други страни, които са в същото положение. Експлуатира се работника, плаща му се малко, работи при е, небезопасни условия на труд и след това продуктите се продават ефтино. Госпожа Дали за една минута. Скъпи колеги, е, повече от 1100 загинали. Това са зловещите цифри, които трябваше да чуем, за да може най-после международната общественост да се заинтересува за работниците в Бангладеш. Е, трябваше в Раза Палаца да се състои тази катастрофа, за да се замислим на други цифри. Само 20 евро за рокля или е, сако, които са модерни от дадена марка. До кога работниците в Азия ще бъдат експлуатирани при съвременно робство? Защото като печалбите на мултинационалните компании не могат да се изграждат върху трагедиите на едни и портфелите на други. И сега, когато бяха изправени до стената, те подписаха споразумение за подобряване на условията на труд. Но това не е достатъчно. Е, трябва да се промени европейско законодателство, за да може дружествата май, майки е, да са отговорни за недостойните условия на труд. Не трябва да се изнася производство към страни, където условията за труд са още по-сурови. Колегите вече казаха, че трябва да се засилят правата на синдикатите. Всеки трудещ се трябва да може да живее достойно от труда си. Но нека да не забравяме, че социалната отговорност на предприятията също трябва да включи и екологичната отговорност на тези предприятия, които за съжаление в тази дискусия не беше посочена ясно. Така че апела на Европа трябва да бъде ясно. Не трябва да се губи живот, за да се печелят пари на, други, навсякъде по света. Благодаря председателката. Сега господин Майер за наш... Е Благодаря, госпожо председател. Капиталът предполага печалба. Печалбата от 20% е голям стимул, а вече печалба от 100% прави всичко възможно, включително хората, които имат такава печалба, са склонни и на престъпление. Това се отнася за данъчните оазиси, за злоупотребата с условията на труд – но се отнася за страни извън Европа. Живота на хора е поставен на карта, той не значи нищо. Колегата Сейфи. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, както всички колеги, аз искам първо да изразя своите съболезнования за жертвите на Рана Плаца, но също така и към всички е, загинали през последните дни в Камбоджа. Е, в началото на моите изказвания през януари аз казах и повтарям днес, че предприятите, независимо от това дали са мултинационални или не, е, тук трябва да поемат своята част от отговорността. Разбира се, след злополуката на 24 4 април част от предприятията подписа споразумение за сигурността. Но това е твърде малко. Твърде малко, защото този проект започна още миналата година и трябваше да загинат повече от 1000 човека, за да се конкретизира. Прекалено малко, защото се прилага само е, към по-малко от една трета от предприятията в Бангладеш. Прекалено малко, защото не се разрешава въпроса с липсата на контрол на място. Е, какво е решението тогава? Лично аз мятам, че предприятията, които поемат своята социална отговорност трябва правно да бъдат задължени да изпълняват своите ангажименти. Недопустимо е предприятия, които е, е, правят кампания за техните е, благотворителност, са същите, е, които налагат твърде ниски цени на производството. Единствено моралното задължение не е достатъчно и ние сме наясно с това. Ние трябва да преминем на по-висока скорост и да задължим предприятията е, да свържат е, думите си с дела. Комисария Дегухт каза, че може евентуално евентуално да бъдат суспендирани предприятията на Бангладеш в е, рамките на всичко, само не и оръжие. Аз не искам да ги освобождавам от отговорност, но едва ли това е правилно решение. Е, първо, защото тези преференции са нищожни спрямо обема на износа от Бангладеш, така че това няма да повлияе на правителството на Бангладеш. От друга страна, тъй като ние специално дадохме изключителни преференции на Пакистан за текстила и днес ще гласуваме за възстановяването на Бирма в системата на общите преференции. Тогава, мислите ли, господин комисар, че е, вие сте последователен в дейността си, когато е, заклеймявате Бангладеш, когато има природно бедствие, политическа нестабилност и човешка трагедия? Благодаря ви, колега. Колежката Рейгнер има думата сега. Благодаря, господин председател. Срутването на текстилната фабрика в Дака е само един от е, многото трагични случаи в резултат на последователното и системно нарушаване на правата на труд в е, много градове и селища на Бангладеш. Преди няколко месеца обсъждахме вече е, подобен случай. Отново във връзка с Бангладеш чрез а, ниското възнаграждение покрай а, малките, а, ниската себестойност на продукцията и а, се създават възможности за натрупване на огромни печалби. Мултинационалните концерни би трябвало да поемат отговорността. Ние се нуждаем от съответните строги е, разпоредби за контрол от съответните е, стрикни изисквания е, за безопасност на труда и най-вече се нуждаем от свободни синдикати, които да могат свободно, без да им се пречи, да упражняват своите права. И сега ще припомня още веднъж една идея, която а, ние винаги тук сме огласявали в а, пленарната зала на Европейския съюз, а, би трябвало да се създаде една възможност а, чрез а, представителите на Европейския съюз, чрез посланниците да а, въздействаме на правителството, но и на а, големите концерни, които са представени в Бангладеш. Колегата Ферейре има думата сега. Благодаря. Трагедията в Бангладеш показва един проблем, който познаваме отдавна. Условията на труд са нечовешки, цари бедност, но хиляди хора бяха пожертвани на алтара на капитализма. 90% от е, производството в Бангладеш се разпространява в Европа, Штатите, Канада. Има много фабрики, в които се плащат заплата ти от 30 евро на месец. 5000 са фабриките в текстилния сектор. И въпросът е, какви ще са мерките от страна на Европейския съюз? Какво, какви механизми ще се приложат, за да се промени положението? Благодаря. Томас Ман. Благодаря, господин председател. Опустищителни са последствията на а, това, което се случи в Адака. 5500 са ранените, 1500 са загиналите. Много успешни мерки трябва да се предприемат. Някои от колегите говориха за това. Едно споразумение и обращение, подписано от 40 търговци на текстилни изделия и от неправителствени организации, съдържа основните изисквания 4, е, и повече от 4 милиона са работещите в текстилния сектор в Бангладеш, които едва свързват е, двата края с това, което получават, макар че работят е, при много мъчителни и, както виждаме, небезопасни условия на труд получават твърде малко хората. Минимални стандарти трябва да се въведат в тази част на Азия по отношение на възнаграждението, но и по отношение на противопожарната охрана, на стабилността на сградите, на безопасността на труд най-общо. Много важно е властите там на място да осъзнаят необходимостта е, строителните разрешения да се дават едва след като действително е установено безпроблемно, че е, всички изисквания са изпълнени по отношение на безопасността. В никакъв случай не бива е, да е, спираме с нашите усилия, колеги. Естествено, че е, трябва да се наложат и по-високи стандарти по отношение на опазване на околната среда и на а, стандарта на живот и така нататък. И всичко това струва пари. Но когато ние внасяме а, продукти а, само заради ниската им цена, независимо от това, че са произведени по този начин и че хората страдат и умират, а, ние също поемаме част от вината. Искам да задам първо на комисията да благодаря на комисар Дегух за неговия ясен отговор за тази трагедия. Аз изцяло подкрепям призив за кодекс за поведение и предприятията, които не се съобразяват с него, да бъдат порицани. Е, посланието, което е отправено след тази трагедия, че мултинационалните вериги не могат да избягнат отговорността, като изнасят производството към развиващи се страни или като вдигат ръка и казват, че не са виновни за веригата на доставките. Е, макар е, е, всъщност има винаги, трябва да има публичен натиск върху тях, за да се промени поведението му. Аз искам да има в споразуменията за търговия условия за труд с GPS, трябва да се ратифицират и да се прилагат стандарти за труда и аз приветствам решението на комисията да започне разследване дали Бангладеш отговаря с GPS. И в заключение искам да кажа нещо много ясно ясно. Не става въпрос да наказваме Бангладеш, а да ги насърчим да подобрят условията на труд, за да може условията на труд да са по-високи, условията на труда са по-добри. Ние не искаме да защитаваме Бангладеш, а просто да играят по-добра роля, да ги насърчим за това. Председателят. Благодаря. Колегата Тосас. Срутването на тази сграда в Бангладеш доведе до смъртта на хиляди хора. И това е едно от престъпленията на капитализма за сметка на работниците. Това е нещо, което се случва в хиляди страни, даже и в Европейския съюз, даже и в Штатите се случват такива трудови злополуки. Терорът на раб работодателите, работата при лоши заплати, при лоши трудови условия, без контрол, само в името на максимална печалба, всичко това е причина за, трагич... за трагичните трудови злополуки. Според Международната организация на труда, според нейна статистика, Хиляди хора губят работните си места вследствие на трудове и злополуки. А какво се случва? Парламентите, правителствата прикриват капиталистическите престъпления. Всичко се случва в ущърп на работниците и на социалните условия трябва да защитим работниците, да защитим техните права и да преосмислим тази ужасна капиталистическа система и експлоатацията на работниците. Благодаря, колега, вие превовишихте времето си. Трябва да следа за спазване на времето. Господин Кели. Good е, morning,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 Всъщност, аз също искам да изразя своите съболезнования към народа на Великобритания за това, което се случи на техните улици вчера. Докато за народа на Бангладеш това не е необходимо, защото инспекторите са казали предишния ден, че фабриката не е сигурна и въпреки е, това собствениците са продължили е, да настояват работниците да работят. Повече от хиляда са загинали. Това беше излишно и не трябва да се допуска повече. Аз всъщност съм възмутен от това, което се случва в Бангладеш и папата дори посочи. И, е, е но цифрите, които най-много ни е, възмущават е колко се плаща в Европа. Е, той, самия папа описа условията на труд и той спомена, е, че, е, трябва, че не трябва печалбите да бъдат преди хората. Така че ние сме задължени да се опитаме да променим това. И аз мисля, че комисарят е прав кога... и искам да използвам това, което казаха колегите. Ние трябва да бъдем посланици на европейските стандарти. Ние трябва да работим с властите на Бангладеш, за да сме сигурни, че по-високите стандарти има имат върховенство е, и че лошите сгради са осъдени и собствениците няма да могат да, защи... да принуждават хората да работят в такива сгради. Ние е, трябва да помислим и е, за това какво може да се случи също. И накрая мултинационалните търговци на древно трябва да бъдат задължени да подпишат кодекс на поведение и ако не, е, тогава е, трябва да настояваме обществеността да не ги поддържа, да не поддържа това, което продават. Госпожа Бадия и Кочет. Благодаря, господин председател, господин комисар. Позволете ми първо да започна с съболезнования за близките на загиналите в Бангладеш. Ужасяващите условия на труд е, в Бангладеш, в текстилния сектор изискват е, на всяка цена да се наложат стандартите е, от международното право и международните конвенции за защита на труда. Мултинационалните комплекс, концерни са виновни за случващото се в Бангладеш. Ние обаче също купуваме тези текстилни изделия на по-низки цени. Е, и за това носим също отговорност за случващото се. Как е, е, точно ще гарантираме по-високи стандарти на живот, на безопасност на труда в Бангладеш, чрез търговските механизми, с които разполагаме? Това е въпросът. И би трябвало да се задоволим не само с по-високото заплащане и по-високия стандарт на живот за работещите, но и с една една е, подобаваща е, реформа на изискванията и условията за противопожарна охрана, за е, безопасност на труда, най-общо казано, за социална отговорност. Профсъюзите трябва да могат свободно да работят. Ние всъщност трябва да настояваме за съответното обозначаване на изделията, така че да сме сигурни, че те са произведени не само устойчиво, но и при съответните социални стандарти. Колегата Коферек има думата сега. Благодаря. Това, което се случи в Бангладеш е трагедия, която трудно можеше да се трудно можем да се quella di chi защото е, се произвеждат стоки без е, оглед на безопасността на труда. Имаме много сериозна отговорност. Ето защо трябва много бързо да действаме. Не можем да продължаваме да приемаме условия от е, този характер. Необходимо е да работим по въпроса да има клауза споразумението, които сключваме с тези страни, изискващи нормални условия за труд. Трябва да се налагат санкции на европейските компании, които не следват насоките на МОД. Ние не сме една отделна част на света, ние сме основните потребители. Ето защо имаме моралният дълг който е много по-висок от този на останалите. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Девет души пожелаха да се изкажат. Разполагаме с достатъчно време, за това ще мога да допусна всички. Започвайки с госпожа Пендегаст. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Бангладеш и не може просто и тъй да си затваря очите пред тези ужасяващи условия на труд. Международната организация на труда дава потрясаващи данни за професионалните заболявания и за инцидентите на работното място в тази страна. Е, имало е оплаквания преди трагедията в сградата. Не е било направено Нищо. Действително в Бангладеш има нужда от економическо развитие, но също времено не може да се поставят на риск хората, техния живот и здраве. Комисията е длъжна да настои за спазването на двустранните споразумения с Бангладеш в е, всичките им класи, включително и е, по отношение на социалната политика. Благодаря, госпожа Парея. Благодаря ви, господин председател. Скотването на сградата в Бангладеш, която отне живота на над 1100 души, е много срамно явление предвид условията на труд и структурата на тази сграда. Знаете, че ние сме най-големият вносител на текстилни изделия, идващи от Бангладеш. И затова комисията трябва да гарантирам, че в Бангладеш се спазват синдикалните изисквания и съответното социално отговорно поведение от страна на мултинационалните компании. Част от тях подписах споразумението за социално отговорно поведение, но ако видим колко други изпълняват поръчките си в Бангладеш, даваме сметка, че голяма част от фабриките в Бангладеш не спазват нормите на МОД. Госпожа Миранда, благодаря. Тази ужасна трагедия е ясен пример на небрежност. И пример на безнаказаност в експлуатирането на бедните. Мнозина загубиха жив... живота си, други загубиха препитанието си. Бангладеш е най-големият износител на конфекция и европейските фирми, които работят с тази държава, трябва да изискват спазването на най-високи стандарти за безопасност на труда. Ние носим отговорност, тъй като сме тези, които използваме тази страна за произвеждането на стоки при ниско заплащане на работещите в тези фабрики. Ние искаме да сключваме търговски споразумения, но а, понякога загъваме а, човешките а, права. Трябва да се настоява да има а, висока степен на корпоративна социална отговорност. Госпожа Яконсари. Благодаря. Бих искала да благодаря на комисията за това, че заема много твърда позиция по този е, въпрос. Надявам се, че тази позиция ще се отрази на други важни е, въпроси. Необходимо е да подкрепяме синдикалните движения в света, които защитават правата на работниците. Това е много важна кауза. Предоставянето на информация на обществеността е от е, много голямо значение, за да можем да проследяваме ситуацията. И тук искам да ви обърна внимание и на правата на жените. Ако подобен инцидент е, се случи в Мина, е, той обикновено е много по-видим в медиите на съответната страна, като Бангладеш, например, отколкото инциденти, в които жертвите са жени. И смятам, че а, тук трябва да заема позиция не само като потребител на стоки, идващи от тази страна, но и като жена. Не може да се позволява работа в такава среда. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря, господин председател, господин комисар. Разочарована съм, че господин Дехухт не е е, не е вече в залата. Е, казахме, че би трябвало да се използва общата система за преференции е, при управлението на отношенията с в економически план с тези страни. бих се радвала да е тук, за да чуя какво това, което казваме. Министрите действително трябва да преследват и отговорните европейски фирми. Сега нека да се върна на темата. Може ли да се допуска да пострадат хиляди души, за да се произвеждат стоки за износ? Има много фирми като Walmart и други, които реално са клиенти на такива производители. Крайно време е да ги притиснем да работят с подизпълнители, които предлагат нормални условия на труд. И за тази цел и кампанията Чисти дрехи. Господин Пол Мърфи. Благодаря, господин председател. Твърди си, че където трудът е ефтин и животът е ефтин и за нещастие това се превръща в истински кошмар за 4 милиона работници в текстилния сектор в Бангладеш. Скорошната катастрофа в Рана Плаца отне живота над 1100 души и показа всичко погрешно в световната капиталистическа система. Трябва да се вземат спешни мерки, когато големи мултинационални компании като Walmart, Gap и Metro печелят огромни суми благодарение ефтината на, еф, на ефтинята цена на труда между 3 и 5% от крайната цена на продукта. Трябва да се сложи край на тази експлуатация на работната ръка и за това трябва да се засили синдикалната дейност в една страна с много слаб опит в тази област. националните компании днес ронят крокодилски сълзи, но истината е, че този инцидент показва колко лицемерни са схемите за корпоративна социална отговорност. Трябва да се подобри, трябва да се подпише споразумението за правопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш от всички мултинационални компании. В противен случай трябва да се отнеме целият сектор от ръцете на тези, които само експлуатират работниците с вълнобрато на хората. Благодаря. Господин Мелцер. Благодаря, господин председател. След тази ужасна катастрофа е необходимо да бъдат въведени по-строги мерки в Бангладеш. Всичко трябва да се подобри, включително правата на профсъюзите. Мерките за сигурност не са достатъчно добри, условията на труд не са достатъчно добри. И това се отнася не само за конфекционната индустрия. Много фирми вече подписаха споразумение, в което настояват за засилване на мерките за сигурност в Бангладеш. И ако всичко това действа, то ще е възможно единствено и с участието на САЩ. Затова трябва да ги привлечем на наша страна. Не само международните компании да оказват натиск за ефтино производство. Госпожа Перес. Благодаря, господин председател. Аз искам да отдам почет на загиналите в Бангладеш чрез моето изказване. Това показва колко далече можем да стигнем. Ние трябва да сложим край на тези робски условия. Хората получават възнаграждение от 30 евро месечно. Има погазване на човешкото достоинство. Нека да не допускаме другите да изпитват това, което ние не бихме желали да изпитваме. Трябва да се отстояват правата на онези, които произвеждат дрехите, които носим. Споразуменията на МОД, споразуменията в рамките на ОИСР и на ООН е трябва да се прилагат на практика трябва да сложим край на това потъпкване на човешкото достоинство. Госпожа Ятен Маки. Благодаря. Над хиляда души загубиха живота си в Бангладеш. Трагедията е огромна. Основната отговорност, разбира се, е на властите на Бангладеш и на собствениците на сградата, но Европейския съюз също има своята отговорност. Европейския съюз е длъжен да инспектира стоките, които се внасят от чужбина и е, които би трябвало да са безопасни. А, но на Европейския съюз не проверява как работят фирмите на Европейския съюз извън него. и производителите, с които те работят. Необходимо е да се занимаем не само с безопасността на стоките, но и с здравето и безопасните условия на труд за работниците, които ги произвеждат. Време е да направим нещо. Благодаря. Господин Родригес. Благодаря, господин председател. Това, което се случи в Бангладеш, не е инцидент. Това е последица от глобализацията на производството, което, която тече от години насам и която води до създаването на все по-тежки условия за работниците. Европейските институции са длъжни да настоят на корпоративната социална отговорност. Би трябвало да предприемем мерки, за установяване на виновниците трябва да се посочат виновниците, трябва да се посочат онези, които създават недостойни условия за труд. Трябва да се задействаме, ако искаме Европейския съюз действително да бъде съюз на достойни и граждани. Трябва да се направи всичко възможно подобни инциденти да не се повтарят. Благодаря. Моля ви, говорете по-бавно при следващите си изказвания, тъй като преводачите просто няма как да ви следват. И накрая, но не на последно място, давам думата на комисаря Ротингер. Господин председател, дами и господа, мисля, че всички сме съгласни и оценяваме по един същи начин това бедствие. Всички сме потресени от случилото се. Колегата Карел Дегухт който в началото на дискусията направи един изчерпателен анализ и представи мерките, които ще предприеме комисията. За нещастие трябваше да напусне заседанието, тъй като има спешна работа в Брюксел. Та ме помоли да го заместя. И мога да ви уверя, че вашият анализ и вашите искания напълно съвпадат с нашите. Мисля, че между вашите изисквания и предложения за мерки и намеренията на комисаря Декурта има пълно съвпадение. На първо място трябва да се свържем с властите в Бангладеш и вече сме предприели мерки в тази насока. Това действително е първата мярка, която трябва да бъде предприета, а именно влизане в пряк диалог с правителствата на въпросните страни. След това трябва да влезем в диалог с мултинационалните компании, да им припомним тяхната социална отговорност и колко важна е ролята на синдикатите. Трябва да се гарантират минималните условия на труд на работното място минимални противопожарни изисквания и изисквания за безопасност на сградите, както и минимални социални изисквания, които трябва да се спазват навсякъде по света. Заедно с МОД ще продължим съвместната си работа. Ще изготвим набор от норми и ще изискваме спазването на елементарните норми на човешко достоинство абсолютно навсякъде, където и да се намират фабриките. Особено важно е особено важно е спазването на тези норми в случаите, когато продукцията се изнася към Европа. Комисарят Дехухт е готов да обсъди с вас конкретните резултати, конкретните постигнати подобрения в условията на труд и противопожарна безопасност и безопасност на сградите. Благодаря на всички за полезният принос. Председателят, благодаря господин комисар, благодаря за тези заключителни думи, с които приключваме дискусията. Резолюцията беше представена. Приключваме разискването. Гласуването ще бъде утре по обед. Бих искала, господин председател, да попитам господин Ойтингер дали чу моето изказване. Председателят, уважаеми колега, дискусията приключи. Така че не мога да ви дам думата. Слагам край на дискусията. И гласуването